So, dear colleagues. И така, уважаеми колеги, можем да продължим с програмата си за след обед. С точка 25 продължаваме преустановяване на сезонните промени на часовото време. Разискване на проект на доклад. Аз съм докладчик. Това досие не е ново за Комисията по правни въпроси, тъй като по мое предложение проведохме изслушване по този въпрос през 2015 година. През последните 40 години има общностно законодателство за тази сезонна промяна на часовото време, но напоследък гражданите, гражданското общество се противопоставят категорично на тази промяна. Това се видя и на изслушването, и, на бро... и, от... и се вижда от броя на петициите, адресирани до институции на европейско и национално ниво, като се настоява да се предприемат мерки по въпроса. Всичко това доведе до приемането през февруари миналата година на резолюция от страна на парламента, като ние призовахме комисията да извърши задълбочена оценка на действащите норми за промяна на часовото време и при необходимост да бъде изготвен проект за изменение на тези норми. Комисията миналото лято проведе кратко обществено допитване Участниците бяха изненадващо много 40,6 милиона граждани. Това е най-големият брой участници в допитване, организирано до сега от Европейския съюз. Абсолютен рекорд. Девет пъти по-голям брой участници от предишния рекорд. Огромната част от участниците призоваха да се премахне практиката на промяна на часовото време два пъти в годината. 86% по-точно от тях са за премахване на тази смяна на времето. Председателят на комисията Юнкер през септември миналата година в речта си за състоянието на Съюза оповести, че комисията предлага директива за премахване на промяната за целия Европейски съюз, като ще бъде предвиден кратък срок за отпадане на промяната на времето и ще бъдат проведени консултации национално и европейско ниво, за да се извърши съгласуване между държавите членки. Разбира се, държавите членки сами ще преценят кое стандартно часово време е да използват на своя територия. В комисиите по транспорт и по туризъм докладчик бе госпожа Марита Олскок и основните изменения в тези комисии бяха насочени към даване на по-дълъг срок на държавите членки за подготовка на законовите изменения. Комисията предлагаше още през април тази година да бъде приета директивата и последната промяна да е през октомври, но сега на държавите членки ще бъде предложен от наша страна две годишен преходен период. Аз напълно подкрепям тази идея. Вие сте запознати с нея от миналата седмица. Важно е държавите членки да имат свободата да направят собствен избор в зависимост от условията и спецификите – в различните части на Европейския съюз. Директивата трябва да бъде въведена съгласувано, координирано. Използвам тази възможност да внеса и някои допълнителни разяснения във връзка с това досие. Първо смятам, че задължително трябва да се подчертае, че сезонната промяна на часовото време засяга не само функционирането на вътрешния пазар, но и поражда множество опасения във връзка с общественото здраве. Това е особено вярно за някои малцинствени групи, които са несъразмерно и неблагоприятно засегнати от нарушаването на така наречения циркадиев цикъл. Има проучвания, според които броят на инцидентите и на инфарктите нараства значително в дните след извършване на промяна на часовото време. Затова предлагам изменение да, в смисъл да се цитират тези изследвания. Второ, припомням на комисията, че съгласно Междуинституционното споразумение за по-добро нормотворчество всички институции са се ангажирали с разбирането, че оценките на въздействието и обществените допитвания са важни инструменти за гарантиране на качеството на общностното законодателство. За това може само да се съжалява, че комисията не е извършила по този въпрос истинска оценка на въздействието и не даде е, пълният срок за обществено допитване преди да внесе проекта си, а именно 12 седмици. Допитването бе извършено за по-кратък срок. И това също е нещо, за което можем да съжаляваме, тъй като колкото и кратък да бе срокът, се оказахме с най-голям брой участници в допитването в историята на всички допитвания в Европейския съюз. Ако бе даден пълният 12-седмичен срок за извършване на допитването, вероятно щеше да има още по-голям брой участници и респонденти и така щеше да се повиши легитимността в очите на европейските граждани на проектите на комисията. Приканвам комисията да разясни защо в този случай не се, придър... не се е придържала към междуинституционното споразумение. Подчертавам, че този акт трябва да бъде прият максимално бързо, евентуално преди края на сегашната легислатура, това ще позволи държавите членки да разполагат с достатъчно време за подготовка на прехода. Комисията по транспорт и туризма ще гласува по доклада на 4 марта. Аз съм там докладчик в Сянка. Като целта е да започнат преговори и директивата да бъде приета на пленарно заседание през март или април. Юри ще гласува по проекта на следващото си заседание на 19 февруари. Сега бих искал да дам думата на тези членове на комисията, които желаят да вземат отношение. Позволете ми още нещо да кажа. В понеделник комисията Тран проведе работна среща по този въпрос и общо взето резултатите от 2015 година се потвърдиха. В повечето области промяната на времето има неутрални последици, обаче отрицателни последици изключително много и масово се наблюдават в сферата на общественото здраве. Ето тук са резултатите от проучванията в здравната сфера. Ако проявявате интерес, моите сътрудници ще ви ги изпратят по имейла. Благодаря, господин Велкин. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за текста. Има две сериозни причини, които се очертаха в хода на дискусията. Първо, здравните аспекти и то при отнош... особено чувствителни групи, както професионални, така и възрастови, малки деца и възрастни хора. Аз съм от една в провинция в Федерална република Германия, която е предимно селско-стопански регион. За селското стопанство последствията също са сериозни. Например, за дойните крави смяната на времето е много важна. В понеделник по време на дискусията пък стана ясно, че няма проблеми от, по, по отношение на сигурността в транспорта, няма и економически последствия от смяната. Така че искам да подчертая, колко много съжалявам, че този път комисията не е провела задълбочена оценка на въздействието и че обществената дискусия беше съкратена. Ние сме така да се каже на финалната права и в последния момент трябва да вземем решение. Много съжалявам, че е така. Сега като законодатели задачата ни е да откликнем на волята на европейските граждани, които са участвали в анкетата. Но трябва да направим така, че да не се получи нещо като шарена черга по отношение на времето в различните държави членки. Време няма и смятам, че е правилно, че сте, че предлагате решението да се вземе през 2021 година, за да могат държавите членки а, да вземат своите решения, а не да се превърне, Европа да се превърне в нещо като пъзъл. Госпожа Кауфман. Е, благодаря, господин председател. Благодаря ви и за проекто доклада. Имам да кажа две неща. Нямах време да разгледам презентацията на изслед проучването, но тези проучвания, които са свързани с здравословни проблеми, не, не се радват на моето доверие, защото ако беше толкова драматично, хората нямаше да могат да пътуват в различни а, времеви зони за отпуската си, примерно. Нямаше да могат да водят възрастните си майки или малките си деца. След като един час промяна на времето е толкова фатален. Значи трябва да се обърнем към хората и да им кажем не пътувайте в други, че времеви зони, защото е вредно. А да не говорим за хората, които работят на смени. Те цял живот работят една седмица нощна смяна, една седмица дневна. Никой не обсъжда тези неща, но сега, като говорим за един нищо и никакъв един час промяна във времето, се каза какво ли не, особено по отношение на здравето на човека. Мисля, че нещата се драматизират. Видяхме какви са резултатите от анкетата. Знаете, че в Германия множеството граждани са а, за премахване на промяната на часовите разлики, на часовото време. И в дискусията в Германия се чува най-често следното. Хубаво би било да се отмени промяната на времето, обаче не искаме да има различни времени зони в различните европейски страни. Нещо, за което никой не е пишал, питал гражданите. Така че въвеждането отново на времеви зони в Европейския съюз едва ли ще отговори на волята, едва ли ще е в съответствие с волята на повечето европейци. Затова ми се ще държавите членки да намерят координирано решение или да се придържаме към е, лятното време или към така нареченото нормално време. Но много ви моля, не прекалявайте с аргумента здраве, защото не е вярно. Uh, Mrs. Hautala. Yeah, thank you very much. Госпожа Хаутала. Благодаря. Във връзка с току-що чутото от колегата Кауфман, трябва да ви кажа, че аз съм убедена, че влияние върху здравето има. И призивът на голям брой граждани към парламента да предприеме действия – показва, колко значим е вътрешният часовник на нашите организми. Сега все повече си даваме сметка за това. Дори два пъти седмично да минавам от една в друга часова зона, това ме смущава. Трябва а, рано да си лягам в Брюксел, късно да си лягам в Хелзинки, обаче не спя така добре, както е редно. Има наистина и значение за работниците, които работят на смени. Особено режимът 3 по 8 часа, при които работниците непрекъснато променят интервала, в който работят, тези хора нямат мира в буквалния смисъл на думата. Мисля, че си струва да се гледаме по-подробно в трудовото законодателство и да премахнем онези модели на работа, които задължават хората да работят и да функционират в противоречие със своите биологични ритми. Е, е, ние е, тук в комисията сме лидери във всички отношения. Сега ще видим дали Европейския съюз ще може по този проект да вземе рационално решение. В момента перспективите не са особено розови, защото има разногласие между държавите членки. Мисля, че ние като парламент би трябвало много отблизо да следим дискусиите между държавите членки. И както вие казахте, господин председател, трябва да допринесем за полагането на координирани усилия. Има мотивирано становище, ако не се лъжа, от датския парламент, в което се оспорва компетентността на Европейския съюз да се занимава с този въпрос, като основанието за тези съмнения е принципът на субсидиарност. Становището е поступило през декември. Комисията или може би някой друг ще ми обясни Прилага ли се тук принципът на субсидиарност? Аз мисля, че не става дума за субсидиарност, защото промяната е въведена от Европейския съюз с цел да се благоприятства вътрешният пазар. И по въпроса за срока. Такъв срок е необходим. Необходимо е да го удължим – Но държавите членки не трябва да се борят е, с търсенето на решение и в последния момент преди изтичането на срока да се окаже, че сме в криза. Това би наподобило Брексит. Мисля, че парламента трябва да следи развитието на законодателните процедури във всички държави членки, за да не се стига до тази ситуация. Благодаря, господин Лебретон. Euh, Благодаря, господин председател. Аз също подкрепям промя... премахването на промяната на часовото време. Много се радвам, че отново говорим за това досие. Спомням си добре, че говорихме за него през 2015 година. Тогава не постигнахме успех, но мисля, че това съвсем не се дължеше на Комисията по правни въпроси на парламента. Да добре, че отново е в дневния ред. И има много причини за премахване на промяната на часовото време. Разбира се, първо причини свързани с с общественото здраве, защото промяната води до смущаване на биологичния часовник на човека, създава постоянна умора. Има и още една втора причина. Това ще благоприятства земеделието, защото промяната на часа наистина влияе върху операциите, които са свързани с селскостопанските животни, например доенето на кравите. И третата причина, която е и основна, такава отмяна на промяната на часовото време би отговаряла на исканията на европейските граждани. Смазващо е мнозинството на гражданите, които искат промяната на времето да отпадне. Повече от 4,5 милиона души е, са участвали в допитването. Повече от 84% са се обявили против промяната на времето. Е, така че няма какво да се разсъждава. Нямам съмнение във връзка с правното основание, както показват разпространените документи. Можем да използваме като правно основание член 114 функциониране на вътрешния пазар. Така че аз съм готов и нашата група е готова изцяло да подкрепи промя... отпадането на промяната на часовото време. Всъщност аз винаги съм подкрепял отпадането на тази смяна на времето, още преди да стана евродепутат. Благодаря, господин Златовски. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря и за представеното проекто становище. Вчера заедно с господин Биркен работихме по едно досие, по което а, а, бяхме на едно мнение, но не виждам а, сега да сме едини. Не съм сигурна, сигурен, че кравите ще започнат да дават повече мляко, ако премахнем сезонната смяна на времето. А ако беше така, просто самите а, стопани щяха да се приспособят към времето. А и експертизите по отношение отношение на здравето също не са убедителни за мен. Сега, промяната на времето се беше въведена, за да се пести енергия. А сега вече този ефект не се постига. Ето къде е проблема. Освен това, трябва да има и обществена подкрепа за премахването на смяната на времето и сезонните промени. Трябва наистина да излезем с убедителни аргументи. сега по-подробно. А, документът, който предлага комисията, съдържанието му по-скоро съвсем не е а, реалистично. Това беше казано и в комисията по транспорт. Мисля, че минималният срок за влизане в сила е две години, ако наистина искаме окончателно да премахнем промените на часовото време през различните сезони. А, нека да не а, определяме твърди срокове. Вече беше казано, че зависи кога ще се приеме изобщо а, това предложение. Европейската комисия не е предложила достатъчно аргументи за предложението, което прави. Това е проблем за мен що се отнася до координирането на държавите членки, какъв срок ще се даде за тази координация? Да, тук комисията може да изиграе важна роля, но тази роля би трябвало да залегне и в самата директива. Ще внесем предложения за изменение в този дух. Благодаря. Um... Благодаря ви. Искам да започна от това, което каза госпожа Хаутала. И двете се борим с тази промяна в часовото време всяка седмица. Не е полезно това. Не е полезно, ако го правите всяка седмица, но малко се питам дали Чак са такива промените, когато го правите два пъти годишно. Нали, има колеги, които са се преместили за постоянно в Брюксел и не са имали а, кой знае какви трагични проблеми с това. Също така изпитвам съмнение за това по какъв начин ще се подпомогне координацията, защото ние ще извършим промяната и извършваме в момента в един и същи момент. Всички хора извършват тази промяна в един и същи момент, два пъти годишно. Аз бях докладчик, когато се съгласува тази мярка. Бях член на Транспортната комисия през 2002 година, т.е. имам много отдавнашен интерес към темата. Също така ме притеснява това, че допитването не е било чак толкова мащабно. Да, 4,6 милиона души изглежда внушителна цифра, но това всъщност е малък процент от общо европейското население. Бих ми се искало да има много по-масштабно допитване, много по-широко допитване и хората си дават сметка за причините, поради които се иска тяхното мнение – не се разбира това, че има часови пояси на изток и на запад. Също така има промени в светлината от север на юг. В Великобритания, в северната част на страната, светлина има в съвсем различен интервал от светлата част на деня в сравнение с южната част на страната. И ако се спре сезонната промяна на времето, северната част на нашата страна ще тъне в мрак голяма част от годината. Сега имат хората светлина повече време. Трябва да се разбере, че географската ширина и дължина се отразяват върху количеството светлина, което има на една територия. Тоест, тази тема е свързана с много въпроси. Да не говорим, че нямаше толкова широко допитване, колкото бе необходимо. Допитването бе проведено и твърде бързо, за твърде кратък срок. Преходен период от две години не е кой знае колко дълъг, защото за две години се извършват четири сезонни смени на времето. И не можем от сега да кажем дали две годишният срок ще бъде приемлив или не. Не мисля, че нашата комисия в момента може да направи много по въпроса. Нямам представа каква е причината, но като че ли се бърза да се вземе решение по този въпрос и като че ли последиците ще бъдат такива, каквито обикновено има едно прибързване. Благодаря, госпожа Герингер. Е, Благодаря, господин председател. Причините за сезонните промени на часовото време през зимата и през лятото всъщност вече не съществуват. Вече няма никаква полза от тази смяна. И след като тя е ненужна и само осложнява живота ни, нека тогава да я отменим. Хората очакват от нас бързи решения, бързи промени. И гладът на гражданите за промяна е много голям. Това пролича от анкетата. А, всъщност повечето желаят през този март предстоящата промяна да е последна от зимно към лятно часово време. Не мога да разбера защо се иска толкова дълъг срок за влизане в сила. Просто не искаме повече да променяме времето. Времевите зони си съществуват. В Европейския съюз си ги има, така или иначе. Няма какво да обсъждаме дали е в полза на гражданите или не е в полза да ги има, защото в крайна сметка няма достатъчно причини да променяме времето през зимата и през лятото. Слънцето няма да започне да грее по-дълго, когато променим часовото време. Това си зависи от природата и климата. Так шибко, както ще да. Ако престанем да сменяме времето, просто нищо няма да се промени. Нека да го направим още преди предстоящите избори за Европейски парламент за да покажем на гражданите, че имаме, разполагаме със средствата и волята да налагаме волята на гражданите. Uh, да, министърът на правосъдие. на Румъния чака извън, затова накратко давам думата на комисията. Благодаря, почитаеми евродепутати, уважаеми господин докладчик. Искам да изразя нашата благодарност към вас и е, да е, приветствам е, този като цяло положителен доклад за нашия проект. Много се радвам, че вие призовавате за координиран подход сред държавите членки и за хармонизиран подход, включително и в бъдеще към сезонната промяна на часовото време. Отбелязваме си коментарите, които чухме е, за срока за въвеждане на акта, който е, се готви в момента. Наистина комисията направи амбициозно предложение, но ние изходихме от презумпцията, че са законодателите е, ще изразят съгласие с този проект на комисията преди настоящия състав на парламента да се разпусне. Може би в съвета няма да бъде намерено съгласие което означава, че срокът за въвеждане ще бъде определен в крайна сметка от законодателите. Искам да дам отговор на коментара за позицията на датския парламент. Имаше дискусия по този въпрос и в съвета. Правната служба на комисията участва в целия този процес и правната служба на съвета изготви писмено становище по въпроса. В смисъл, че проектът на комисията не нарушава принципа на субсидиарност. И също така правилно е подбрано правното основание, а именно нормата за вътрешния пазар. Сега Искам да се спра на някои други принципи е, във връзка с е, по-доброто нормотворчество и междуинституционното споразумение. Е, да, направихме допитване до обществото 12 седмици е стандартният срок за провеждане на допитването. Както правилно отбелязахте, броят на участниците бе рекорден. Е, но комисията искаше е, да изготви проекта си в такъв срок, че да даде възможност на вашия парламент в настоящия състав преди изтичане на мандата му да може да го разисква. За това съкратихме срока на допитването. Ще припомня обаче, че темата не е нова. От е, доста години тя периодично излиза на дневен ред. Е, в мотивите към проекта, така наречения обяснителен меморандум, е, ще видите препратки към множество източници. Ние смятаме, например, че собственото проучване на парламента от 2017 година е напълно приложимо все още и ние изцяло сме го прегърнали, така да се каже. И искам е, да потвърдя нещо, което каза един от преждеговорившите. Първоначалната цел за въвеждане на сезонната промяна на часовото време беше да се спестява енергия. Доказателствата, които сме натрупали през тези десетилетия, показват, че отражението върху спестяването на енергия е абсолютно незначително. И следователно тази причина отпада. Имаме много доказателства за пестенето на енергия, за отражението върху здравето, за пътните инциденти и за това сме изготвили този проект. Да, ще има разходи за прехода към друга система, но тези разходи ще са еднократни и няма да засегнат економическите браншове. Напротив, от тези еднократни разходи е, ще има ползи за гражданите, които няма да бъдат принудени да пренастройват своите биологични часовници веднъж на всеки 6 месеца. Председателят, благодаря. Благодаря за коментарите. Естествено, има изкушение да се говори дълго, да се обсъжда по този въпрос, е, но здравната тема не е от наша компетентност. Имахме изслушване през 2015 е, година, имаше работна среща в комисията Тран в понеделник. Е, достатъчно сме убедени. Да, мисля, че тук няма какво да бъдем убеждавани повече. Преминаването от зимно към е, лятно време не прави деня 25 часов, не прави денонощието 25 часово, то си остава с 24 час. И не трябва да се правим, че през лятото разполагаме с 25 часа. Госпожа Кауфман говори за две часови зони. Те са три и вече ги има. Така че не е възможно да има една единствена е, часова зона. Въпросът на Дания за това компетентен ли е Европейския съюз е, оживява нашата дискусия. Аз преди две седмици говорих с чешкия ни министр, който смята, че този въпрос пък е от изключителната компетентност на Европейския съюз. Това е виждане точно обратното на позицията заета от датския парламент. Мога да коментирам и това, което чухме от комисията. Във връзка с това, защо точно сега са внесли uh, законодателния си проект. комисарят Булц през 2016 година ми изпрати писмо, в което твърдеше, че комисията няма да се занимава с този въпрос, тъй като той е маловажен. Явно, че мнението на комисията се е променило след проведеното допитване до европейските граждани. С това обявявам края на разискванията по тази точка и с удоволствие каня министъра на правосъдието на Румъния да се присъедини към нас. So, dear colleagues... И така, скъпи колеги, с голямо удоволствие приветствам министра на правосъдието господин Тодорел Тоадер, който представлява румънското председателство, за да представи приоритетите на председателството по време на неговия мандат – който съвпада и с края на мандата на парламента в настоящия му състав. Доста напрегнато и за едните, и за другите. И с нетърпение очаквам да чуя какви са приоритетите на председателството, които имат отношение към нашия ресор. Затова давам думата на министъра. Предлагам ви, господин министре, да ни представите програмата на председателството за 20 на минути и се надявам да имаме време и за въпроси. Ако нямате нищо против, имате думата. Domnule președinte, doamnelor și domnilor Europa. Господин председател, госпожи и господа, членове на Европейския парламент – за пръв път а, имам среща с вас тук в парламентарната комисия, но през изминалите две години, в които съм министър на правосъдието, съм имал възможност да се запозная с някой от вас, да разговаряме. И за това за мен е голяма чест да бъда днес тук с вас. И за мен е чест да представя приоритетите на Румъния в областта на правосъдието по време на нейното председателство. Подготвих един обзор на всички досиета, по които трябва да продължим работа след австрийското председателство, но няма да има възможност за всички тях. За това ще обърна особено внимание на онези досиета, по които работим в момента, както и на тези, които пряко се отнасят към дейността на вашата комисия. Преди всичко, в качеството си на министър на правосъдието, искам да отправя едно ясно послание – послание, в което искам да изразя лично признателност и висока оценка за вас, Европейския парламент, защото съм дълбоко убеден, че вашата работа, разбира се, в рамките на правомощията на всяка парламентарна комисия, е виж израз на идеалите ни, на демократичната легитимност на Европейския съюз. Искам да благодаря на австрийското председателство, от което поехме штафетата. Имахме отлично сътрудничество с австрийското председателство по време на подготовката на нашето заедно с колегите, на които също съм благодарен, независимо от това дали те са от Министерството или от Постоянното представителство на Румъния. Имахме възможност да се запознаем с съдържанието на досиетата, да ги анализираме, да проследим движението им. Ето защо, когато поехме председателството, ние вече бяхме добре запознати с досиетата, знаехме какви са техните плюсове и минуси и за това бяхме съвсем наясно какво трябва да направим. Поемаме от там, докъдето стигна австрийското председателство и продължаваме напред в законодателната работа. Разбира се, ще спазваме строго всички правила и норми за дейността на председателството. Не храним на празни надежди, че ще е, постигнем консенсус по всички въпроси. Все пак по някои въпроси ще успеем и е, ще водим преговори, за да се постигнат компромиси, които да бъдат подкрепени от мнозинството и които да могат да отбележат напредък в законотворческия процес. Като министр на правосъдието съм убеден, че трябва да се придържаме към най-високите стандарти на нормотворчество, така че политиката и стандартите, към които е, се стремим, да осигурят един необратим законотворчески процес, в който да се определят е, стандартите и гаранциите за европейските граждани, защото тази дейност е предназначена именно за тях. Така се надяваме, че ще допринесем за прекрасният европейски проект. Имах среща в парламентарната комисия Либе. От депутатите чух, че Румъния трябва да е в сърцето на Европа – дали наистина е сърцето на Европа Румъния, аз не знам. Голямо е европейското сърце. И в него влизат много елементи. Но мога да обърна израза и да кажа, че Европа е в сърцето на Румъния. Румънците са сред най-убедените проевропейци. Те са убедени в предимствата на Европейския съюз, в неговите ценности. Както знаете, Румъния преживя комунизма и винаги е гледала на Европа като рамка, като безопасно убежище, като пространство, където могат свободно да преследват своите мечти и стремежи. Румънското председателство на съвета се надява да поддържа плодотворно сътрудничество е, с вашата комисия и с парламента като цяло, както и с останалите са законодатели. Отново подчертавам, в рамките на правомощията на всеки от нас. И още една обща бележка преди да премина към конкретните теми. В съвета по ПВР се придържаме към общите принципи, но те могат да бъдат конкретизирани в параметри и стандарти, които отговарят на европейските ценности, а именно зачитане на основните свободи, върховенство на закона, зачитане на разнообразните системи и традиции, включително в областта на правото, така се укрепва взаимното доверие в правосъдните системи на държавите членки. Именно на този фон Румъния за пръв път поема председателството на съвета – по правосъдие и вътрешни работи и съвета на Европейския съюз най-общо. Винаги съм се възхищавал на вашата основополагаща роля в европейския градеж и се надяваме, че заедно с вас ще продължим законодателната дейност за да можем да се доближим до целите, които всички ние, държавите членки на Европейския съюз, си поставяме. Всеки от нас споделя тези стремежи и цели. И всеки румънски гражданин – споделя това мнение. Днес е, бих искал да представя приоритетите на румънското председателство в областта на правосъдието. Общо 15 законодателни и незаконодателни досиета, които поехме от е, австрийското председателство – и ще обърна внимание по-конкретно на онези досиета, по които вашата дейност има решаващо значение. За румънското председателство основен приоритет е регламента на съвета за компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и по въпросите на родителската отговорност и международните отвличания на деца. Тук няма да навлизам в подробности, вие сте много по-добре запознати от мен е, с темата, но искам да откроя някои особености. Румънските граждани имат е, право на свободно придвижване – на територията на Европейския съюз и е необходима повече яснота, правна и фактическа, каквато до сега нямахме. Ще положим всички усилия в работната група и в съвета – на основният а, подход, който беше одобрен през декември от съвета по ПВР, да а, постигнем споразумение до края на нашия мандат, т.е. до края на юни 2019 година. Семейното право и най-добрия интерес на детето са категорично нашия приоритет. Вашето становище от е, януари миналата година има особено значение за нас, тъй като споделяме целите и ценностите, е, които са отразени там. Що се отнася до е, оперативната част на регламента Брюксел 2 а. Съветът а, даде своето одобрение а, на 7 декември миналата година. Ние приключихме работата по текста на преамбюла и ще продължим работата си с разработване на нормите за изслушване на детето. директивата за лицата, които сигнализират за нередности и нарушения на общностното право, е тема, по която трябва да говоря като председател на съвета и аз ще се придържам към това правило, но ми позволете един пример. Румъния има добра практика в тази област – Разбира се, е, тя винаги може да бъде подобрена спрямо лицата, които подават информация и сигнали. От 2004 година Румъния има закон за лицата, които подават сигнали за нередности и нарушения. Те са посочени по категории в зависимост от а, тежеста на нарушенията или деянията, за които те сигнализират. благоприятни условия създава свършената от австрийското председателство работа и се надяваме е, да постигнем целите, които си поставяме по това досие, колкото е възможно по-бързо. Измененията на регламента на съвета за е, събиране на е, свидетелски показания и доказателства е все още на фаза първо четене. И ние поемаме штафетата е, по това досие, докъдето то е стигнало. Ще положим всички усилия да продължим работа по-нататък. Всички държави членки и техните съдебни системи се нуждаят от а, е, промени, за да имат възможност да използват съвременните технологии за по-бърз и облегчен достъп до правосъдие. Няма да навлизам в това досие по същество – Има много конкретни норми за представянето на доказателства в съда, но тук става дума за модернизиране на правораздаването по граждански и търговски дела. Позволете ми да направя едно сравнение тук. В комисията Либе говорих за събирането на доказателства по електронен път в наказателни производства определянето на национален представител, съхраняването е, на доказателства, е, защитата на личните данни. И ми позволете да направя сравнение – с подготовката на текстовете за граждански и търговски а, е, дела, защото не само в наказателното производство, но и в гражданското имаме нужда от а, е, използването на съвременни средства и начини за събиране и представяне на доказателства. Надяваме се, че нашите експерти в сътрудничество с вас – ще успеят да постигнат бърз напредък по това досие. Cu referire la comunicarea de date. Iarăși, raportul... По-нататък, регламента за връчване на документи. Вашата комисия през декември миналата година прие доклад по тази тема – облегченият достъп до правосъдие за гражданите и юридическите лица и гарантирането на процесуалните права на страните имат много голямо значение. Говорим за граждански производства, говорим за процесуални права в него. Не става дума за наказателни производства – Въвеждането на електронни документи ще доведе до промени във всички процесуални стъпки, които се предприемат в отделните държави членки и ние призоваваме съвета да се оформи общ подход на 6 и 7 юли тази година. Надяваме се това да стане факт. Регламентът за прехвърлянето на вземания е част от пакета за капиталовите пазари. По такъв начин ще се улесни трансграничното прехвърляне на вземания. Предложението, което се обсъжда, ще внесе повече правна сигурност на пазара. Съветът обръща много голямо внимание на всички тези проблеми, защото е важно да се установят всички правни последици за трети страни от прехвърлянето на вземания. И в тази връзка е много важно да се определи по подходящ начин приложното поле – на регламента. Нашето намерение е да а, проведем обсъждания, ориентировачни разисквания или възприемане на общ подход пак на заседанието на съвета през юни. Продължавам с пакета предложения в областта на дружественото право. Тук се прилага обичайната процедура. Ще се радваме на вашето одобрение, особено по въпросите за цифровизацията, защото тук вече съветът има мандат за преговорите. Директивата за трансграничните сливания и преобразования изисква техническо доизчистване преди да се постигне споразумение в съвета. O dezbatere care exista, dar s-a clarificat între timp, aceea referitoare la parchetul Имаше един открит въпрос, който междувременно се изчисти за Европейската прокуратура. Лично за мен не само като председател на съвета, тази тема е много важна. Аз я приема много при сърце и за това очакванията ми са много големи, но досието е в комисията Либе. Необходимо е да се назначи главен прокурор и национални прокуратури, така че да може да задейства Европейската прокуратура. А за целта, разбира се, трябва финансово и кадово обезпечаване. Седалището ще бъде в Люксембург. Трябва да се доуточнят всички подробности. И не бива да забравяме, че всички имат големи очаквания. Отново бих направил едно сравнение – щом имаме европейски съдии, защо да нямаме европейски прокурори? Ако има престъпност на европейско равнище, ако има измами, които засягат европейските интереси, ако се злоупотребява със средства от европейските фондове, което за съжаление наблюдаваме и на международно равнище, то тогава на тази действителност трябва да реагираме с институция, която разполага с необходимия инструментариум и независимост за да защити интересите на Съюза. Знае, че има оживена дискусия по въпроса за правомощията на Европейската прокуратура. Знаем, че има предложение тероризма и изпирането на пари да бъдат включени в компетентността. Но според нас за целта трябва изменение на член 86 от договора за да задейства Европейската прокуратура, ни трябва главен прокурор, прокурорска колегия от национални прокурори и след като задейства тази институция, ще можем да обсъдим компетентността с евентуални изменения на член 86 от договора. La urmă, în conținutul lor, aceste... Програмата Правосъдие, права и ценности съдържа необходимата рамка, за да спечели доверието на гражданите – и да гарантира съблюдаването на техните права. Макар и това да не може да се е, сравни с строгостта на нормите на наказателното е, право, имаме тази рамка за реализация на споделените ни ценности. Ако дам за пример участието на гражданското общество, лицата, които е, подават сигнали – според нас в Букурещ изключително важно е гражданите да имат по-висока правна култура. Аз не говоря а, за юридическо образование. Аз говоря за правна култура, която предполага гражданите да бъдат запознати с основни положения – не само на националното, но и на европейското право. Поглеждам часовника, господин председател, Твърде дълго а, говорих. Благодаря ви за предоставеното време. Благодаря ви за вниманието и за възможността в а, пределно сбита форма да представя нашите приоритети. Аз ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които е, евентуално имате. Благодаря ви, господин министре. Наистина има въпроси от е, членовете на комисията. Предлагам те да зададат е, всички въпроси, които имат и след това вие да им отговорите. Заповядайте. Господин Дюран. Благодаря, господин председател тъй като аз имам честа да повлека крак в изказванията. Добре дошли, господин министър, пред нашата комисия. И подобно на председателя, много се радвам, че потвърдихте привързаността си към Европейския съюз и неговите ценности, обръщам ви внимание на факта, че една от основните ценности на Европейския съюз е върховенството на закона dans l'ensemble des pays membres. Je le dis, euh, Monsieur le Ministre, car il ne vous a pas échappé. D'un décret que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre propre pays, puisque vous avez euh, Искам да задам въпрос, свързан с националното ви законодателство. Приете указ за амнистия на видни публични фигури. И той буди доста спорове. Мнозина застъпници на върховенството на закона просто не разбират предназначението на този указ И е, позволете ми да отбележа, че е, говорим за права наистина, но освен тях има и задължения. Госпожа Регнер не е тук. Тя е нашия докладчик по е, въпросите на дружественото право. Ще имате ли мандат за приключване на досието в тази област по време на вашия мандат? И за лицата, които подават сигнали, благодаря ви, че поставихте този въпрос и казахте, че това е един от вашите приоритети. Може ли обаче да посочите каква е позицията на Румъния по предложението данъчните въпроси да бъдат изключени от приложното поле. Благодаря, госпожа Герингер. Е, е, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин министъра за това, че представи пред нас приоритетите на румънското председателство. Румъния за първи път председателства съвета на Европейския съюз. което е забележително. Ще натрупате опит заедно с нас. Та това е и целта на Съюза, да трупаме съвместен опит. Същевременно момента, в който поемате председателството е сложен. Е, още в средата на април с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент, ще трябва да преустановим дейността си. Така че е, за нас ефективното време на румънското председателство е, е съкратено. Знам, че сте много добре информиран какви а, задължения изпълняваме като депутати, като политици. Знам, че знаете как функционират европейските институции. Това, което ме интересува, е свързано, например, с премахването на смяната на часовото време в зависимост от сезона. Провеждаме дискусия по този въпрос. Искам да ви попитам, част ли е този въпрос от приоритетите на румънското председателство, защото е въпрос, който, както се оказа, живо интересува гражданите. И ако успеем да премахнем тази промяна на часовото време преди а, изборите, ще бъде добре. На второ място така наречената реформа на авторското право. Работим вече цели три години по това досие. на финалната права сме, така да се каже. На последния тристранен разговор искахме да приключим работата, но за съжаление в съвета се появи така наречения блокаж и не можахме да приключим работата. Въпросът ми конкретният е какви възможности виждате за отстраняването на причините за този блокаж. Вече с не едно председателство сме работили по тази тема. Би било добре най-сетне да приключим работата в нашия мандат. Би било успех това да стане при румънското председателство. Благодаря. Благодаря, господин Кавада. Благодаря. Присъединявам се към колегите, които ви пожелаха добре дошли. Мислейки за вашата страна, господин министър, си мисля за един велик народ, който много е страдал и има своите отлични страни, но и своите недостатъци. Прекрасните страни на народа – е, е господин Московиси баща. Румънския евреин психоаналитик, който трябваше да напусне страната си без време и впрочем дойде във Франция, която отвори обятията си за него. Аз си мисля за Дино Либати, един прекрасен пианист от вашата страна, който съм имал възможността лично да, стр... да срещна. Мислейки за недостатъците, се сещам за онези, които управлява вашето правителство, за брата на Дино Липати, е, който се отказа от семейството си, за да стане секретар на външно министерство. И, както знаете, е, тук е, говорим за министър от преди времето на Челшеско. Искам да ви попитам, когато заставате на руля на Европейския съюз и може би да ви окоръжа да поемете цялата отговорност, която ви се припада, а не само една скромна част от нея. Очакваме много от вас, господин министр, и по-специално Очакваме подкрепа по две досиета. Господин Паскал Дюран спомена едното от тях току-що за така наречените изобличители, лицата, които подават сигнали за нередности. Надявам се, че задълженията ви като министър на правосъдието във вашата страна – няма е, да ви затрудняват прекалено много. Искам да, чрез вас да отправя послание към вашето е, правителство е, да изпълни мандата си с цялата припадаща му се отговорност. И госпожа Герингер спомена другото досие, което ни интересува за реформата на авторското право. Нали, ако четири държави се противопоставят в момента на тази реформа, това не са всички държави членки. Това не е океан от държави. Е, вие знаете, е, че в момента работата е прекъсната. Искам вашето председателство да направи така, че работата да бъде възобновена и е, да се свика заседание на Корепер, което да продължи до тогава, докато бъде даден мандат за преговори и кажете на представителите си, господин министър, че ще се ползват от подкрепата на парламента. Ние търсим решение на актуални въпроси. Вие имате морален и политически авторитет като председателство. Знаете, че вървим към избори. И ако упражните целия си авторитет с цялата му тежест, много ще допринесете за нашия успех преди да се разпуснем. И понеже годината е нова, пожелавам ви небето да ви помогне нелибералните сили, които вече разиграват коня си във вашата страна, да не могат да ви спрат. Благодаря, господин Фос. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министър, за това, че а, ни посещавате днес и отговаряте на нашите въпроси. Аз имам не един въпрос, но той защото представлявам още трима колеги. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратък. Първо, тук това, което казаха колегите Герингер и Кавада. Възнамерява ли румънското председателство да затвори, приключи досието за авторското право в рамките на нашия мандат? И по-конкретно ще се заемете ли а, час по-скоро с решаването на проблема, проблема? Ще настоявате ли за това и ще насрочите ли нов, нов тристранен диалог? А, моля ви, апелирам към вас да окажете натиск по възможностите си, за да можем да свършим работата. Вторият въпрос е доколко а, ще се занимава румънското председателство с директивата за колективните искове? Ще има ли трилог в периода, който ни остава до средата на февруари всъщност, защото след това вече няма да можем да се вместим в процедурните срокове. Трети въпрос, който бих задал на английски – защото колегата така ми го е написал. Äh, Това е от колегата Заер. Досието за привеждане в съответствие не търпи отлагане. И то от времето, в което е влязъл в сила Лисабонския договор. Комисията официално представи предложение за разделяне на проекта Омнибус. Нашата комисия смята, че ако се постигне такова разделене, ще постигнем осезаем резултат, привеждане в съответствие с Лисабонския договор на 60 акта още сега. Но трябва да се мисли и за по-нататъчното привеждане в съответствие. Бихте ли потвърдили е, какви са намеренията на председателството по това досие? И имам два въпроса от колегата Даниел Буда но те са свързани повече с вътрешните обстоятелства в Румъния. Знаем, че сте член на Венецианската комисия, но голяма част от приетите законодателни актове не не а, са придружени от становища на, Евен... на Венецианската комисия, постановления номер 90 и 92 са а, конкретни примери за това. Бихте ли обяснили защо не е консултирана Венецианската комисия по тези две постановления, а и други изменения на законодателството а, за съдебната власт? Защо? Министерството на правосъдието не е предприело съобразяване на законодателството с препоръките на Венецианската комисия и можете ли да потвърдите, че ще се въздържате от по-нататъчни изменения на Закона за съдебната власт, без да имате становище на Венецианската комисия. Аз имам и още въпроси, ако имам време да ги задам. Добре пак от Даниел Буда. Неодавна обявихте, че Министерството е подготвило извънреден законодателен акт, считано от 2014 година, е, всички, е, които имат осъдителна присъда от петчленен състав на е, ВКС, имат право да обжалват. Какво ще стане обаче с давността. Ще а, има ли възобновяване на наказателното производство? И ако е изтекла давността, то тогава ще трябва да бъдат върнати а, конфискуваните а, имоти и а, вещи, това а, какво може да. А, как могат да се защитят финансовите интереси на общността? Благодаря за вниманието. Това са въпросите на колегите. Според мен те са особено важни, но най-важен за нас на е въпросът за авторското право и за колективните искове. Thank you very much. So these were the questions. Благодаря. Други въпроси? Вие за... искате. Ще има два въпроса още от госпожа Хаутала. Ще се опитам да бъда лаконична. Господин министър, аз също съм объркана и разочарована, че председателството на съвета не дава ясен отговор как ще се подходи към колективните искове. Според мен това е основната придобивка на плоскостта на потребителските права през нашия мандат. Ако не можем тази придобивка да я дадем на нашите потребители, това ще бъде голямо разочарование. Можете ли да включите този въпрос сред своите приоритети като румънско председателство? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е свързан със съдебната реформа в собствената ви страна. Мога само да кажа, че в нашия парламент ние задаваме този въпрос към всяко председателство, чиято страна има проблеми с корупцията или с спазването на принципа на правовата държава. За нас това е важно, защото мисля, че трябва да даваме пример. Благодаря, господин Попа. Е Благодаря. Имам кратък въпрос, господин министър. Законопроектът за обжалването е много спорен. Всъщност през 2014 година е установена противозаконност, защото не е спазен закон 304 от 2004 година за сформирането на петчленни състави. Вярно ли е това? Защото, ако е вярно, Румъния е изправена пред риск, освен ако не предприеме мерки, а именно риска срещу нея да бъде заведено дело пред Съда по правата на човека от всички или от всеки, който смята, че е бил осъден незаконно. Благодаря. Мисля, че изслушахме всички въпроси и сега всъщност изтича времето ни за срещата с вас. Мога ли да ви помоля да дадете отговор? Please, please be brief. И моля да бъдете лаконичен. Един час. А, един час. Can you, I understand also that... Разбирам че някои от въпросите не се отнасят до компетентността на вашето министерство и там можете наистина да дадете съвсем кратки отговори. Господин председател, госпожи и господа. Ще се опитам да отговоря на всички ваши въпроси. Пак сперанца къ voi putea să și, vă și conving pe deplin, dar... Не мисля, че ще бъда в състояние напълно да ви убедя, но ви моля да имате предвид следното. Въпросите, които зададохте, може, могат да бъдат разделени на две основни категории. Въпроси отправени към мен, като председател на съвета в формацията му министри на правосъдието и вътрешните работи. И другата група въпроси са пак адресирани към мен, но като министър на правосъдието и се отнасят до ставащото вътре в Румъния, а не до ставащото в Европейския съюз. Мога да подчертая, че аз съм тук в качеството си на председател на съвета на министрите. Може би е по-добре от известна гледна точка да си спестя отговорите на въпросите за положението в Румъния, но няма да постъпя така. По отношение на върховенството на закона, някои казват, че трябва да дефинираме върховенството на закона или правовата държава. Трябва да ви кажа, че ние разполагаме с параметри, от които се ръководим във връзка с едно такова определение. Върховенството на закона в Европейския съюз пък проистича от договорите – и това върховенство се проявява и е структурирано различно в различните държави членки, в зависимост от техните традиции, тяхното минало, включително и негативния опит на страните от бившия комунистически блок. Правовата държава предполага съблюдаване на европейските стандарти. Правовата държава предполага законодателството да е необратим процес. Правовата държава предполага спазване на ценностите, придържане към ценностите, проистичащи от документите на Европейския съюз и на Венецианската комисия. Правовата държава означава и спазване на Конституцията на всяка страна. Не е съвпадение, че решенията на конституционните съдилища са окончателни. Те влизат в сила в момента, в който бъдат обнародвани в съответния държавен или официален вестник. Искам да отговоря на един от въпросите, които ми бяха зададени – Когато се околичествяват а, препоръките във връзка с спазване на стандартите за правовата държава на Венецианската комисия, защо няма еднакви резултати, еднакви препоръки за всички страни? Защото всички държави са различни, а трябва да спазваме едни и същи стандарти. Попитахте ме, защо не са спазени препоръките на Венецианската комисия при приемането на а, постановление 92 от миналата година? Ами аз три пъти бях в Страсбург. Допитах се до Венецианската комисия. Три пъти посетих Венецианската комисия в нейното седалище. През последните пет години съм член на Венецианската комисия и знам за какво говори. Постановление 92 имаше една цел. Да отрази онези препоръки на Венецианската комисия – за които не можеше да се приеме отделен закон. Съгласно закона, магистратите могат да се пенсионират след 20 годишна дейност. Предстои влизането на този закон в сила. От 5000 съдии в Румъния около 2000 подлежат на пенсиониране. Европейската комисия, Венецианската комисия, високопоставени служители в други държави членки и в собствената ни страна изразиха опасения във връзка с това, че 2000 магистрати ще бъдат пенсионирани и това означава близо една трета от съдийския състав на страната. За да не допуснем това пенсиониране, ние приехме постановлението. Мога да коментирам нещо съвсем лично. Е, на 48 години да пенсионирате един магистрат е преждевременно. Защото върховенството на закона се нуждае не само от начинаещи, от хора, които изчисляват каква ще им бъде пенсията. На 48 годишна възраст един магистрат спокойно може да продължи да работи. Върховенството на закона лежи върху плещите и на тези съдии. И три пъти посетих Страсбург, за да разисквам постановление 92 и всички възможни решения, свързани с него. Според закона за съдебната власт, един член на Висшия съдебен съвет може да бъде освободен ако е имало срещу него дисциплинарно производство. Сега, твърди се, че ако един съдия знае, че най-елементарното наказание ще доведе до освобождаването му от съвета, той би могъл да загуби своята независимост. И така приехме постановление 92 във връзка с участието и правата на гласуване в Висшия съдебен съвет. Това беше предназначението на постановление 92. Във Висшия съдебен съвет има представители на гражданското общество и е, те сега могат да участват в гласуването. Нещо, което впрочем проистича и от Конституцията. По отношение на законите за съдебната власт, ние имаме три такива закона от 2004 година, като междувременно те са многократно изменени и допълвани. Мисля, че е много важно да зачитаме принципа на обща споделена отговорност, който съществува в Европа. Аз е, отговарям за това, което аз правя или не правя, но не отговарям за това, което правят или не правят, за действията или бездействията на трети лица. Значи, тук не говорим за актове, приети в спешен порядък. Законите за съдебната власт са разработени и прияти от парламента. Питате ме, защо не съм се допитал до комисията. Ще ви уверя в едно. Всички нормативни актове в Румъния, законови и подзаконови, се подлагат на проверка за конституционно съобразност. Сега ще отговоря за това, което ме попитахте за изобличителите. Смятаме да приключим работата по това досие – Dacă ar fi strict după mine... И няма да допускаме изключения в данъчната или финансовата сфера. Ако зависеше лично от мен, аз е, бих разширил задълженията на изобличителите и съответно тяхната защита, а не бих ги намалявал. По отношение на колективните искове. Този въпрос не е от компетентността на Министерство на правосъдието в нашата страна и съответно на съвета на министрите на правосъдието в Европейския съюз. Тази материя е от компетентността на съвета във формацията му конкурентоспособност. Що се отнася до авторското право, това също не е тема от компетентността на министрите на правосъдието. Аз като министър не смятам, че Министерство на правосъдието е всекомпетентно. Винаги съм казвал, че трябва да знаем докъде се простират нашите юридически правомощия и да ги упражняваме съобразно буквата и духа на закона. ако е възможно, да ги упражняваме и добросъвестно. И сега по последния въпрос, господин председател. Вие споменахте за извънредни постановления и за това, че се притеснявате има ли у нас правова държава или не. Мисля, че притеснения имат място, когато нанасяме вреди и когато не сме в състояние да обезвредим нанесени вреди. Е, знаете ли как постъпват съдиите? Когато един закон е противоконституционен, тези негови норми, които противоречат на Конституцията, се изолират и не се прилагат. Говорил съм с е, колеги е, от Конституционния съд. Не можем да консолидираме законодателството си, ако не отстраним от него противоконституционните елементи. Не смятам, че един съдия в Конституционния съд във вашата страна би е, допуснал е, тълкованията на Конституционния съд да бъдат в разрез с тълкованията на Висшия съдебен съвет. В нашата страна това е така от 5 години. И по същия начин е, стои въпросът с императивните правни норми в областта на наказателното право. dar nu o fi așa. Dar o spune Curtea Constituțională prin... Ако ви кажа, че имам едно или друго мнение по въпроса за конституционно съобразността, вие можете да бъдете в съгласие или в разногласие с мен. Само, че аз не твърдя това, което аз мисля. Аз ви казвам какво смята нашият конституционен съд. В европейската юриспруденция нееднократно е подчертавано, че не се допуска намеса в личния живот на хората. Не можете да препятствате достъпа до правосъдие, не можете да лишавате лицата от правото им на справедлив процес и защита на техните интереси. И в това отношение законът а, трябва да бъде стабилен – ние не можем да приемем нормативен акт, който да ползва едно или друго лице. Можем да приемаме актове, които са от обща полза. Не можете да натоварвате с правомощия съдии, които са били подложени на някакъв вид преследване. Който е осъден, е осъден. Значи, ако бъде прието постановлението, то ще визира онези, които са били незаконно съдени от съобразни състави, независимо дали са оправдани или осъдени. Ако са осъдени, ще си понесат последиците. Но всички ще имат възможност да получат присъди или произнасяне на основание надлежно събрани доказателства да получат е, съдебни актове, произнесени, постановени от компетентни съдии съобразно Конституцията. Мога да говоря повече от час. Обещавам, че ще ви изпратя всички тези свои доводи писменно. Министър съм от две години. Утре мога да освободя министерското кресло. Безпартиян съм. Станах министър след като 10 години работих в Конституционния съд. Не мога да си затворя очите пред решенията на този съд. Ако тези лица са виновни, те ще понесат отговорността си. Ако са осъдени на лишаване, от свобода ще останат в затвора. Но не можем просто и така да злоупотребяваме с правата на румънските граждани. Благодаря ви. Е, Председателят, благодаря господин пред... министр за това, че отговорихте на въпросите на членовете на нашата комисия. Пожелавам на вас и на цялото румънско председателство успех. Благодаря ви за вашето посещение. Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Още веднъж искам да ви благодаря, господин председател, госпожи и господа. С удоволствие отново бих се явил пред вас във всеки момент, в който се нуждаете от присъствието ми. Но ви моля тогава да ми дадете повече време за изказване, за да мога да разгърна аргументите си. Okay, okay, dear colleagues, we continue by item 27. Uh, Продължаваме с точка 27. Opening a session dedicated to standard essential patents. Темата ще бъде организирана последния начин. Ще обсъждаме патентите, които имат отношение към стандартите или имат съществено значение за стандартите, интернета на предметите. we will first have a presentation of a study commissioned by the European Parliament's Първо ще е, чуем представяне на проучването, което е възложено е, от е, отдела политика за е, права на гражданите и конституционни въпроси по искане на нашата комисия. След това ще чуем двама други експерти и ще имаме дискусия в формата на изслушване. През 2017 година комисията публикува пакета за IP, в който се включва и съобщение определяне на подход на Европейския съюз към патентите с съществено значение за стандартите. Ком... Комисарят Бянковска накратко а, говори по този въпрос пред а, комисията на 10 юли 2018 година. Днес ще чуем експерти, които се специализират в патентното право, за да ни представят а, съществуващо положение и да дадат своето академично и скептическо становище. Бих искал да започна с представянето на проучването. Един от авторите, господин Люк Макдона, е старши преподавател по право в Лондонския университет, City University. Искам да ви дам думата за по-малко от 15 минути, защото вече закъсняваме в графика. Имате думата. Благодаря. Е, за мен е висока чест да бъда тук. Това е представяне на е, проучването, което направихме заедно с е, колегите. Анализирахме съобщението на комисията от 2017 за стандартизиране на технологиите и правото да бъдат патентовани стандарти. Първо трябва да се подчертае, че стандартите имат първостепенно значение за оперативната съвместимост, като 3G, 4G. Те имат особено голямо значение, за да се постигнат економии от мащаба, заместимост на продуктите и така нататък особено голямо значение имат за информационните и комуникационните е, технологии, но сега вече интернета на предметите, битовата електроника, е, автомобилостроенето, е, електроснабдяването също са все по-тясно свързани с патентите. Патентите са вид собственост и патентите върху стандартите се е, наричат е, патенти от съществено значение за е, стандартите. Тези патенти са важни, защото когато бъдат заведени искове срещу ползването на такива стандарти, може да има тежки последици. Патентите за техническите стандарти, които са необходими за производството, могат да попречат на производителите е, да прилагат е, технологията и оттам да реализират своята е, продукция. Затова има напрежение между патентодържателите и производителите и е много важно да се постигне оперативна съвместимост, да се постигне справедливо равновесие. За целта трябва справедлива практика на лицензиране. Необходимо е патентоносителите да предоставят лицензии за ползването на техните патенти при условия, които са справедливи, разумни и не допускат дискриминация. До тук всичко това звучи звучи добре, но лицензодържателите и патентодържателите не винаги е, постигат съгласие по това какво означава справедливи условия, какви да бъдат е, авторските възнаграждения за патенто носителите, може да има е, спорове по териториални обхвати и други елементи. И е, за това се е, завеждат и съдебни дела. Особено голямо значение е, тук е, е интернет е, на предметите. Преди е, споровете бяха главно по отношение на смартфони и други устройства на битовата електроника, но тук вече говорим за интернет, за свързаността, за споделянето на данни и съответните технологии за тях. През изминалите години се натрупа съдебна практика – Съда на Европейския съюз имаше е, дело C-170 е, срещу Huawei Technologies. Съдът постанови, че не е злоупотреба с господстващо положение от е, страна на патентодържателя да поиска да не се допусне ползването от производители е, техния патент, без да бъдат е, спазвани условията на е, лиценза съгласно посочените условия. Тук препратката е към член 102 от договор за функционирането на Европейския съюз. Когато имаме справедливи, разумни и недискриминационни условия, не може да се допусне е, злоупотреба с господстващо положение до толкова, доколкото е подаден сигнал е, за твърдяно нарушение и след като твърдяния нарушител е изразил своето желание да е, сключи лицензионно споразумение при посочените условия и то в конкретна писмена форма, която урежда и авторското възнаграждение. Второ задължение на патентодържателят е твърдяният нарушител да продължи да използва а, патента, когато а, не е, е реагирал а, съответно добросъвестно а, и е действал в а, условията на общо призната търговска практика. Именно в обичайната търговска практика изисква да се реагира на поканата за сключване на лицензионно споразумение. Но ако тази покана не бъде приета за сключване на споразумение при справедливи, разумни и недискриминационни условия, то тогава можем да имаме е, нарушение и патентодържателят е, може е, да поиска да бъде преустановено нарушението. Но все още нямаме изчистени всички правни въпроси. В Обединеното кралство след делото Хуавей английският върховен съд заяви, че е готов да даде насоки за това какво означава справедливи, разумни и недискриминационни условия. Преди всичко беше посочено, че могат да се дадат примерни условия, които да служат като образец за такива справедливи, разумни, и недискриминационни условия. В съобщението си от 2017 година е, комисията посочва, че е, тази проблематика е сложна и всеки случай трябва да се решава по-отделно. Разглеждаме и е, германското, нидерландското и френското право и съответно съдебна практика. Тук не мога да навлизам в подробности. Въпросът е, когато някой а, закупи а, патент от а, предходен собственик, то тогава той обвързан ли е с а, тези справедливи, разумни и недискриминационни условия. А, това обаче е в съдебната практика. Сега няколко думи за съобщението. Съобщението настоява за прозрачност. В момента не разполагаме с пълна информация за патентите е, за е, стандарти и е, няма лесен достъп до такава информация. Трябва ни по-тясно сътрудничество между европейските институции и организациите, които определят стандартите като ЕСТЕ и патенто държателите. Всички институции и групи могат да работят по-активно, по-усилено и сме съгласни с комисията, че трябва по-добра осведоменост за наличната информация и повече съгласие между институциите, за да се постигне успех. Що се отнася до оценката на патентите. В съобщението са посочени принципите като добросъвестност, пазарна оценка, съображения свързани с ефективността, разумно лицензиране, разумни такси, за да се избегне изплащането на авторски възнаграждения на многобройни страни. Няма обаче достатъчно подробности за това как се изчисляват авторските възнаграждения. В съобщението няма конкретни насоки по тази тема. По-скоро са очертани общите принципи. Някои коментатори критикуват съобщението, че не е достатъчно конкретно. В него се казва, че няма универсално решение и в крайна сметка по този въпрос националните съдилища могат да се произнесат. Всички тези производства са много сложни и съдебната практика може да постигне критична маса, в която да се определи как е постигнато справедливо равновесие. Мисля, че работата на съдилищата може да допринесе за по-обективната оценка лицензионните е, условия е, трябва да се е, уеднаквяват доколкото е възможно. Това не означава да бъдат разкрити публично всички тези условия. Този въпрос също трябва да се реши. Някои организации, които определят и утвърждават стандарти, трябва да изберат удобни технологии и оптимално ценообразуване още преди тези патенти да се превърнат в пълноценни стандарти. Чрез различни платформи може да се увеличи прозрачността. И най-сетне призовава се за по-балансирано изпълнение на изискванията. Медиацията и арбитражът също са альтернативи – когато се разрешават спорове за такива патенти, включително и спорове за условията по тях, по това дали те са справедливи, разумни и недискриминационни. В крайна сметка, заключенията в съобщението от 2017 година е, е че е необходима прозрачност, задълбочаване на връзките между институциите, Европейското патентно ведомство и националните патентни ведомства, както и организациите, които утвърждават стандартите и ги предлагат за одобрение от ведомствата. Правилни и разумни са изводите по отношение на оценката на основата на общите принципи, а изпълнението трябва да се основава на решаването на конкретните казуси в всеки отделен случай. Разкриването на информация, организирането на търгове, колективните схеми за лицензиране, групирането на лицензите и другите платформи са възможности, които трябва да бъдат проучени по-добре. Това е съвсем накратко нашето становище по съобщението. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Надявам се, че ще останете и за обсъждането, така че ако възникнат въпроси, да могат във втората част на нашата работа да ви дадат възможност да се включите. Продължаваме си изслушването все по същата тема. Приветствам двама оратори, професор Руди Бекерс председател на групата по стандартизация и интелектуална собственост в Айндховенския технологичен университет, факултет индустриално инженерство и инновационни науки. Другият ни гост е господин Михаел Фрьолих, директор на отдел европейски международни правни въпроси в Европейското патентно ведомство. Професор Бекерс, много се радваме, че сте тук с нас, защото вие имате много богат експертен опит и вещина по тематиката. Ще чуем вас и след това и господин Фриолих ще вземе думата. Давам ви думата за 15 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейския парламент за поканата да се явя тук и да говоря пред вас. Най-напред искам да благодаря на авторите на проучването, за което току-що чухме. Много солиден труд, който отразява много качествен анализ. Може би ще има малко препокриване с това, което току-що бе представено в моето изказване, но все пак ние работим по сходна тема. Сега първо искам да кажа защо отношенията между патенти и стандарти са толкова тежки и проблемни. След това ще се спра на самоуправлението чрез справедливите разумни и недискриминационни условия за лицензиране, възможните роли, които да изпълняват органите, включително регулативните, растящото напрежение ще коментирам между заинтересованите в тази област, актуалните въпроси от научна гледна точка, от гледна точка на отрасъла, след това ще се спра на предизвикателствата за европейските дружества в контекста на интернет на вещите и големите социални промени, на които сме свидетели. Сега първо съотношението между патенти и стандарти. Стандартите и патентите са гръбнака на нашето днешно общество. Е, виждате, е, че сега показвам е, презентация на екрана без стандарти и патенти. Това е невъзможно. Тоест, те са изключително важни, имат видимо място в нашето общество през следващите 10-20 години ще придобият още по-голямо значение. Защо между патенти и стандарти има тук напрежение? И патентирането, и стандартизацията стимулират иновацията. Това е тяхната цел. Но пат... стандартите правят това чрез приобщаване. Всички могат да използват технологията, докато патентите постигат тази цел чрез изключване, чрез дава... недаване на достъп. И именно тези е, два различни механизма, свързани с патентите и стандартите, водят до напрежение. Както е, беше пояснено от преждеговорившите, е, в случая говорим за стандарт, за патенти, които са абсолютно задължителни, необходими за осъществяването, внедряването на е, един технически стандарт. Може да става дума за някакъв много конкретен е, патент, но не можете да внедрите стандарта без да има такъв патент. Е, значи, патентите могат да се използват дефанзивно за събиране на възнаграждения, и тези патенти през 90-те години бяха няколко хиляди, докато сега вече са над 250 хиляди и техните притежатели са убедени, че е, съществуването на тези патенти е задължително за стандартите. Нуждаем ли се а, от а, патенти? Много успешно приложени стандарти не са свързани с патентована технология. Голяма част от а, функционирането на интернет не е свързано с патенти. Обаче, защо трябва да допуснем патентована технология при определене на стандартите, защото много ценни технологии са патентовани и бихме искали да ползваме техните предимства. Също така е добре да се разширят стимулите за хората да измислят нови технологии, като бъдат патентовани тези технологии. Това ще им позволи да печелят сега. Значи сложни са отношенията. Всеки, който внедрява определена технология, може да се страхува от това, че няма да има достъп до внедряване. Защото 10 години работа могат да се увенчаят с констатацията, че има патент, който ви пречи да внедрите това, което сте работили. Има много академични дискусии и дискусии сред производителите за това как да се реши това напрежение. Как да се попречи на патентопритежалите да използват патента си, за да манипулират. Също така се натрупват възнаграждение за ползването на патента, има несигурност, нямате възможност да правите бизнес планове. Едно малко или средно предприятие може да разработва технология без да може да проучи е, дали някъде няма да се натъкне на патент и в последствие да не може да я внедри. В крайна сметка европейските потребители и европейските граждани губят. Всичко това не е ново. Когато аз самият бях студент, е, в някакъв момент правих е, проучване и се върнах до 30-те години на миналия век. Още тогава хората а, е, са си давали сметка за така наречените монополистични уклони и за опасността от тях и за начин на тяхното преодоляване. Но много десетилетия трябваше да минат, до началото на 90-те години, за да се подхване някаква работа за преодоляване на тези противоречия. Е, какво стана през 90-те години? Е, случи се един невероятен успех. Технологията GSM масово навлезе. Е, доста предприятия не можеха да участват на този пазар. И големи предприятия бяха изключени от пазара, защото тогава нямаше конкретни правила за съотношението между патенти и стандарти, а, обаче вече имаше усещане, че се нуждаем от някакви норми. И повечето стандартизационни организации се ориентираха именно към това да се разработи политика, която да играе ролята на правило. Това е така наречената политика Франц. Е, в нашата област, т.е. политика, която изисква при лицензирането да се определят справедливи, разумни и недискриминационни условия. Това е форма на самоуправление между членовете на стандартизационните организации. И така се стигна до създаването на правилата за разумни недискриминационни и обосновани условия за лицензиране. Е, членовете трябва да, на организациите трябва да разкриват е, евентуално възможните стандарти от основно значение за патентите. Ангажират се да лицензират своите патенти при условията Франт, т.е. справедливи, разумни и недискриминационни условия, Тоест да дадете възможност вашата технология да се използва примерно в 6 милиарда устройства в света, вместо да блокирате достъпа до нея и така нито едно устройство да не може да я ползва. Обикновено лицензите се договарят двустранно, като в тези дискусии стандартизационната организация не участва. Можете също така да използвате механизма на колективния патент. Това е много полезно. И също така, в случай на спор, съдебните органи са тези, които се произнасят. Някои твърдят, че въвеждането на този механизъм води до обратен ефект че дружествата започват да се въздържат от сключване на лицензионни споразумения само и само за да запазят контрола си върху патента. Мисля, че по-скоро картината е по-нюансирана и по-разнообразна. Искаме се сега да коментирам политическата страна на нещата. Европейската комисия е наясно с това, че съществува проблем. В течение на времето няколко проучвания са поръчани, няколко анкети са проведени, обществени допитвания, например през 2015 и 2017 година с хиляди участници. Европейската комисия е основният орган, който провежда политиката за защита на конкуренцията в Европейския съюз. И тук също има роля в това отношение. Освен това, Европейската комисия Има представители стандартизационните организации, където се опитва да провежда така наречения нов подход. При колективното лицензиране Европейската комисия може да дава препоръки, пише зелени писма, дава насоки и разбира се съдебната система също допринася за изясняване на политиката чрез взаимодействието между национални съдилища и Съда на Европейския съюз. Няма да споменавам всички проучвания, които са проведени по искане на Европейската комисия, но някои от тях са много ценни. Както казвам, те са поръчани от комисията. С тях се прави въведение в тази област, разискват се различните варианти. Така наречения открит източник се коментира, например, много важна тема. Аз самият съм участвал в две-три такива проучвания. Има едно проучване, което има значение за днешната дискусия. За понятието същественост – е, то също е проучване, поръчано от Европейската комисия и аз ви го препоръчвам. Сега искам да се спра по-подробно е, на така нареченото растящо напрежение. Със сигурност сте обърнали внимание, че расте броят на съдебните дела. Все по-често се говори за този тип патенти и стандарти в общественото пространство. Някои дори говорят за война между патенти и стандарти. Като че ли който има патент или иска да разработи стандарт, рано или късно се озовава в съдебната зала. Естествено, редно е, е крайната дума да имат съдилищата, но означава ли това, че системата работи добре или че виждаме само върха на айсберга – и че липсва механизъм, който да улесни функционирането на пазара. Аз имам участие в голяма част от тези съдебни дела и мога да ви кажа, че не става дума за изолирани случаи. Говорим за голям проблем. Лицензионният пазар категорично има някои проблематични аспекти. И сега предстои да приключа изложението си. Ще направя това, спирайки се на някои от актуалните въпроси, които занимават в момента заинтересованите страни. Някои от тях са били предмет на внимание от страна на Европейската комисия, други не до там. Виждате, че списъкът е дълъг. Една от дискусиите, например, е за това дали лицензиозната такса трябва да засяга целия продукт, телефон или кола – естествено давам крайни примери, или трябва да се гледа само най-малката възможна единица. Например, компютърният чип, който позволява извършването на определена функция. Значи, откъде трябва да се изходи, за да се определи лицензионната такса? Друг важен въпрос в момента е как да се направи разграничение между различните типове пазари и приложения. Дали патентопритежателят може да събира различни такси в един пазар и в друг пазар? Също така, кой има право на тези лицензии? Крайният потребител, който ползва потеби, е, телефона или е, колата или този, който някъде по веригата, да кажем, изработва и монтира чип. Както беше казано, има много теми. Голяма част от патентите, които съществуват, може би ще имат основно значение за стандартите, но кои точно от всички съществуващи в момента 250 хиляди патента. Комисията, доколкото зная, се опитва да проучи това. А също така има информационна асиметрия. А, когато се подхожда към преговори за лицензиране, притежателят на патента може да дискриминира другите страни, които влизат в преговори с него. Как да се направи така, че да няма дискриминация? Има страшно много елементи, които са подложени на дискусия в момента. Не говорим само за прозрачност. И всички тези въпроси се нуждаят от отговор. Ако господин председателят любезно ми позволи, ще кажа още нещо само за минута. Какво означава темата, която разискваме днес за единния пазар и за интернет на веждите? Както ви казах, интернет на вещите трябва да се постави в общия контекст на обществото. Движение, сигурност, здравеопазване – са все области, които се засягат от технологията. Все повече и повече. Смятаме, че технологията може да ни помогне във всички тези области. Интелигентната технология има огромно значение за устойчивото електроснабдяване, за здравеопазването и освен това, всички устройства, които се създават напоследък, те започват все повече и повече да функционират гладко само единствено когато са свързани помежду си. За това и ще расте значимостта на дискусията за патентите и тяхното значение за стандартите. Защото всички тези вещи, които работят през интернет, те се нуждаят от стандартизирана инфраструктура. Очакват ни драстични промени в тази област. Драстично нарастване на разнообразието в технологичната сфера. От малки и средни предприятия до много големи предприятия всички са засегнати от патентите и стандартите. Дори това да не е било така до сега. Сега много повече се знае по тези въпроси, отколкото преди тези години. Наистина сферата се променя. И аз мятам, че бъдещите малки и средни предприятия ще имат голям потенциал. Те ще могат много да се ползват от интернет на вещите. Но трябва да знаят за този потенциал и да се умеят да го използват. Пазарът ще изисква гладко функциониращ механизъм за лицензиране. И гладко функциониращ механизъм означава няколко неща. Прозрачност. Кои патенти наистина са от съществено значение за стандартите? По-добри механизми за гарантиране забраната на дискриминацията. Необходими са повече насоки за това, що е справедливо и разумно. Необходимо е да се гарантира стабилна и предвидима правна уредба, както и стабилни и предвидими механизми за разрешаване на спорове. Включително и притежателите на патенти, значими за стандартите, са заинтересовани от това. Благодаря много за времето, което ми предоставихте, господин председател. Много благодаря, господин професоре, за изключително важните ви послания. Сега искам да дам думата за 15 минути на представителя на Европейското патентно ведомство. Благодаря, госпожи и господа. За мен е, е чест и удоволствие да бъда тук. Благодаря за любезната покана, която ми дава възможност да говоря по тази толкова важна тема. Започвам с много кратко представяне на Европейското патентно ведомство. Ние сме е, един е, от органите на Европейската патентна организация, втората по големина междуправителствена институция в Европа. Ние работим на основата на Европейската конвенция за патентите, самофинансираме се и Европейското патентно ведомство ЕПВ има около 7000 е, служители, е, от които много, повече от половината са патентни проверители. Те проверяват заявките е, за регистриране на патенти и условията за тяхното регистриране или отказ. Все по-голямо значение има дейността на ЕПВ по отношение на стандартизацията и технологичните промени. Разбираме, е, че в взаимоотношенията между патенти и стандарти може да има допирни точки, но и търкания. За това е, ние сътрудничим с различни организации, е, за да се оптимизира качеството на патентите и да се повиши прозрачността на онези патенти, които имат съществено значение за е, стандартите. Или, накратко, е, патентите за е, стандартите. В сътрудничество с други организации разработваме добра практика. Сътрудничим и с Европейската комисия и с други стандартизационни организации, като СЕН и СЕНЕЛЕК, например, за да се изгради цифрови единен пазар, интернет на предметите или още на вещите, както се нарича. ЕПВ работи с други организации, които работят в областта на стандартизацията, като, например, стандарз... стандартизационната организация на Международният телекомуникационен съюз. В цялата процедура по предоставяне на патенти е ПВ е разработило е, стандартна е, документация за оптимизиране на качеството на патентите и е, проверка на заявките. При условие, че Заявлението се е, отнася е, до нещо ново, нова е, стъпка в развитието на технологиите и не е заявено на предходна дата. Това означава, че заявките са много важен източник на предварителна информация Разбира се, имаме техническите спецификации, когато се определят стандартите, но има и някои предварителни документи, проекти, които могат да бъдат включени в документацията, представена от заявителите или от организациите. Технологиите могат да се разглеждат за публично оповестение, освен ако няма такива обстоятелства, като например задължения за опазване на поверителността. Достъпът до тези документи обаче не винаги е възможен или лесен, защото повечето стандартизационни организации разпространяват е, документите, но само сред техните членове. Като имаме предвид колко е важна тази документация и колко важно е да се постигне максимално е, високо качество в е, процеса на предоставяне на патенти, ние вече започваме да подписваме е, дългосрочни споразумения с е, стандартизационни организации. Така се натрупва предварителната документация, за да се е, даде патент за изобретения или които са действително нови, които не се основават на вече публично оповестена технология и не са второстепенни по своето значение. Това сътрудничество между нашето ведомство и организациите е плодотворно и за двете страни. Всички заинтересовани страни и обществото печелят от него, защото така може да се оптимизира качеството, да се увеличи прозрачността и да се намалят съдебните разноски защото се избягват евентуални съдебни производства за спорове. Виждате тук увеличеният брой на документи, които ЕПВ набира през изминалите година. Над 3,5 милиона през 2017 година тези документи са включени в вътрешната база данни на ЕПВ и са на разположение на нашите проверители. Нашите проверители са добре обучени да проучват наличната база данни, за да могат да преценят новостта. Те редовно е, проверяват е, наличната литература и е, все повече в документите има вътрешни препратки и цитати. На 25 000 е, като вече налични разработки са цитирани в този случай от 2012 година. Броя на тези препратки към вътрешна документация се увеличи с една трета. Междувременно до 60% от докладите по проучванията се отнасят именно до такива стандартизационни документи. Друг елемент е използването на патентна информация, за да се увеличи прозрачността във връзка с патентите за стандартите. В съобщението се казва, че единствената информация за потребителите е в базата данни на стандарти... стандартизационните организации и патентните ведомства, но те не винаги са достъпни. ЕПВ установи връзки с а, Еспасенет, което е услуга а, за предоставяне на информация онлайн. И двете основни организации ЕЦИ и ИТО. По такъв начин а, се повишава прозрачността на патентите чрез по-широка достъпност до съответната патентна информация. Ще ви дам примери по-нататък. Преди това обаче ми позволете да кажа две важни съображения в тази връзка. Първо, не всяка организация, която разработва стандарти, има такива бази данни. И ЕЦИ и ИТО e са по-скоро изключени, отколкото правило. И по-нататък, не всяка организация изобщо изисква от техните членове да заявят потенциално съществени патенти, които имат отношение към стандартите. Поддържат се и бази данни, които имат отношение към правата на интелектуална собственост. Е, това правят ЕЦИ и ИТО. Чрез този линк е възможно само с едно штракване да се е, осигури пряк достъп е, до спецификациите в е, базата данни на Etsy, като имаме предвид огромната ни база данни, която има глобален обхват, има лесен достъп до наличните патенти и до патентната документация на други страни. Правния статут се отнася до информация за продължителността, притежанието и евентуалното прехвърляне на патентите както и подадените заявления по е, същи или сходни основания. Много важно е да има достъп е, до тази информация. Повтарям, това е възможно чрез базата данни за правното състояние. Има също така е, и общ регистър на европейските патенти – които се намират на различна фаза на национално равнище. По такъв начин може да се проследи актуалното състояние. Не само датата, на която е издаден патента, но и 9-месечния период след това. Така националните патентни ведомства могат да, да установят къде другаде е потвърден този патент, ако това е направено. Така заинтересованите страни могат да проверят какво се случва с патента след като той бъде издаден ценна информацията и от друг източник, така нареченото глобално досие. Глобалното досие фактически дава достъп до цялата предистория и документация на седем основни организации от ЕСПАСНЕТ, от ЕЦИИТО и от други страни Посочени са и предприятите мерки, кореспондентите в други патентни ведомства от китайски, японски и корейски се осигурява и машинен превод, когато се изискват документи на английски. По такъв начин и чрез патентният съд се увеличава прозрачността и това увеличава предсказуемостта на производствата, чието предмет е съществеността на оспорваният предмет на иска. За сега не можем да кажем, че имаме едно единно гише, но а, регистъра за а, единна закрила на а, патентите се съдържа информация за производството и начина на закрила на единния патент. В заключение няколко думи за проверките за същественост. Проверките за същественост фактически са проверка от независима страна по отношение на съществеността на предмета на заявлението. Трябва да се заявят патенти с отношение към стандартите, но не винаги в заявлението се съдържат елементите на съществеността. Просто се отразява информацията така, както пристига. И за да се определи дали един патент действително има съществено отношение за е, съответния стандарт, означава, че трябва да се провери съществеността му, за да може оттам нататък е, е, да се прецени от съда дали е необходимо да се сключват лицензионни споразумения или не. Някои казват, че това е свръхдеклариране. Иначе казано, може да стигне до положение, в което повече патенти са обявени за съществени, със съществено отношение към стандартите, отколкото е така в действителност. Е, тази склонност за свръхдеклариране отразява обстоятелството, че все пак проверката за същественост е, е субективна дейност, в която е, преценката се извършва на основата на определените критерии. Някои патенти могат да бъдат потенциално съществени за стандартите, но поради различен език, различно тълкуване от квалифицирани юристи може да доведе до това свръхдеклариране. Така може да има разлика в обхвата на закрилата дори и на патенти, които са издадени от едно и също национално патентно ведомство. Дали е съществен един патент а, или не по отношение на стандартите, се определя а, чрез а, съществеността, макар и това може да се променя във времето. Непълният характер на системата на деклариране се определя като пречка за пазарните а, е, субекти в достъпа им до надежна информация – някои го посочват като особено неудовлетворително на фона на интернет на вещите или на предметите, защото именно там днес се реализира пазара. И поради този риск от свръхдеклариране, в съобщението си Европейската комисия настоява за проверка за същественост и то от независима страна най-добре патентно ведомство извършването на проверка за същественост от патентните ведомства води до редица а, осложнения. Може да се постави въпроса за а, обективност, своевременност и обхват на а, тези проверки. В тази връзка е много важно да се посочи, че няма универсален модел на проверката на същественост. Проверките са най-различни е, и обхващат е, разнообразни правни и технически въпроси. От е, април миналата година японското патентно ведомство предлага образец за проверка, който включва консултативно становище от експертна група по заявеното в японското ведомство, но това не може да се прилага към всички. Въпросът за проверката за същественост от патентните ведомства редовно се обсъжда на срещите на пете най-големи организации в областта на правата на интелектуална собственост, така наречените голямата петорка. Тази година също ще се занимават а, с а, този въпрос, което показва колко голямо е неговото значение и колко своевременно е съобщението на Европейската комисия, което допринася за определяне на всички аспекти на тази сложна тема. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, uh, Mr. Много благодаря, господин Ферлих, е, за вашето изложение. Преди да дам думата на членовете на комисията, най-напред ми позволете е, да отправя поздравления към председателя Кампинюс. Е, нашата комисия много добре го познава от предишното му битие. Сега ще дам възможност да се зададат въпроси към тримата оратори и ще злоупотребя с положението си на председател, за да задам един от тези въпроси. Господа, съзирате ли някаква бъдеща потребност от законодателство на ниво Европейски съюз тази област? Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. В момента бих казал, че да се законодателства не е от първостепенно значение. Има много неща, които могат да се направят, за да се подобри сегашното положение, преди да стигнем до необходимостта от законодателстване. Ако все още има трудности през едните години от към прозрачност, тогава може да се наложи е, въвеждане на юридически задължения за патентопритежателите и тогава ще се породи необходимост от е, приемане на нормативен акт. Но мисля, че много може да се направи, докато стигнем до този момент. Е, и можем да направим много за повече сътрудничество, за обмен на информация – е, беше казано, че когато се започнат лицензионни преговори, има информационна асиметрия, т.е. на една от страните информацията не е добре известна и за нея тя не е лесно достъпна. Тъй, че много може да се направи, за да се подобри сегашното положение, преди да стигнем до потребност от нормативни актове. Може да стигнем и до там, но смятам, че на този етап приоритет следва да получат други мерки. Благодаря за вашия въпрос, господин председател. Според мен говорим за непрекъснат процес. Процес, който не започва сега. Той е започнал преди повече от две десетилетия. Тогава за пръв път е, се поставя проблемата е, за патентите значими за стандарти и от тогава и общо заето европейските компетентни органи следят този въпрос. Различните заинтересовани страни имат отношение и са градили позиция в хода на тези две десетилетия. Мисля, че съобщението на комисията е важна стъпка, но не последна в този процес. Има още какво да се направи за повече прозрачност, за повече яснота, но процесът трябва да бъде постъпателен, т.е. да се извършва стъпка по стъпка. Това е в интерес на всички заинтересовани. Мисля, че е, след като се изпълнят препоръките от това съобщение, трябва да получим повече насоки и повече яснота е, по съществените понятия – но може би не чрез задължителен нормативен акт. И ми се иска сега да коментирам каква е ролята на европейските стандартизационни организации и ролята на европейските регулативни органи и законодатели. Ще се опитам да упростя картината. Дали можем да организираме нещо за всички технологии, но само в Европа, или искаме да направим нещо за отделна технология, но за целия свят. Е, сега, Европа не е изолирана от останалата част от света. Съществуват Китай, съществуват Съединените щати е, и трябва да проведем необходимия баланс. Трябва да знаем кога говорим за въпроси от глобален интерес и за въпроси от европейски интерес интерес. Защото ако ние в Европа направим нещо изолирано, което не харесва на участниците в информационния и технологичния бранш, те лесно ще се ориентират към Китай. Председателят. Да, изобретявате нещо в Съединените щати, произвеждате го в Китай и го регулирате в Европа. А, нали знаете тази пословица от последно време? Аз бих предпочел е, да се произвежда и да се изобретява в Европа. Представителят на комисията мисля, че трябва да се оптимизират усилията и да се намерят начини за разширяване на прозрачността във връзка с този тип патенти. Европейското патентно ведомство ще продължи сътрудничеството си с всички заинтересовани субекти търсене на подходящи решения. Това означава по-нататъчно сътрудничество и с стандартизационните организации и разширяване на техния принос за прозрачността. Господин Фос, въпрос ли искахте да зададете? Благодаря, господин председател. Не съм сигурен, че мога да окажа какъвто и да било принос към днешната дискусия, но така имам известно отношение към проблема и се питам, като говорим днес за стандарт, патентоване, интернет на вещите, би трябвало да има определена амбиция към стандарта, който ще прилагаме – и ако говорим за интернет на, на вещите, трябва да има неколкократна осигуровка, сигурност на данните, киберсираност и прочее и прочее. И както в първото изказване се каза, ако е Huawei или някой друг голям световен производител, като помисля за него, се питам, можем ли да приемем това? Можем ли да патентоваме нещо, за което да знаем, че е в наш ущърп? Така, иновацията сама по себе си би могла да се патентова, но стандарта, който искаме да постигнем, може да не може да се постигне. Значи, кой проверява това? Кой преценява? Може би въпросът ми е така неуместен, но това е което ме вълнува. Gentlemen, would anybody wish to comment? Господа, желая ли някой да вземе отношение? Аз мога да дам бърз отговор, след което колегите биха могли да ме допълнят. Стои много важен въпрос, свързан с интернет на предметите или на вещите – Една от причините, поради които акцентираме върху този въпрос, е, че от патентна гледна точка не всички са равнопоставени. Телефонните компании са свикнали да работят с патенти, обаче след няколко години начина по който функционира върху вашето жилище ще бъде интелигентен начин. Вашата пералния, вашия хладилник ще станат интелигентни и това означава, че производителите на всички тези предмети ще трябва да се снабдяват с патенти или да се сблъскват с патенти. Стои и много важен друг въпрос – защита на данните. От техническа гледна точка този въпрос е отделен от въпроса за патентите, но няма причина, поради която да го изпуснем от поглед. Още повече, е, че Европейският съюз се движи към интернет на вещите. Не искаме хората да се страхуват от ползване на нови технологии, въплатени в техните домашни принадлежности, защото се страхуват, че ще им бъдат крадени данни. Ако искаме да развиваме интернет на вещите, трябва да решим проблема с патентите значими за стандарти, е, така че патентованата технология да може да се ползва с доверие – това трябва да постигнем и същевременно трябва да се съобразяваме с това, което мислят хората за защитата на данните. Мисля, че Европейският съюз може да работи по двата въпроса съвместно. Аз не съм специалист по защита на данните, но не виждам причина, поради която Европейският съюз да не работи по двата въпроса в тяхната връзка помежду им. Ако ми позволите, ще реагирам на въпроса, казвайки най-напред, че той е много относим. Вижте, е, стандартизационната система е доброволна, защото хората искат да допринасят за разработването на стандартите, след което да ги възприемат и да ги използват. Същевременно в Европа имаме някои механизми, един от тях се нарича нов подход, няма да навлизам в подробности, но е, чрез тези механизми се гарантира, защото е, стандартите, изработвани в Европа, е, да гарантират определено качество. Мисля, че съществува такъв механизъм за гарантиране на качеството с участието на стандартизационните организации. Е, така наречените съществени изисквания или значими изисквания – те въжат и в областта на киберсигурността. Тя е много важна област, която е добър пример за смисъла на понятието съществени изисквания в Европа. И последно. Стандартизационният процес е много открит процес, видим процес. Всички виждат какво влиза в един стандарт. Но когато се изработват устройства, съобразени с този стандарт, тези устройства вече могат да съдържат и много други елементи, които не са приятни на потребителя. Мисля, че трябва да решим тези трудности. Благодаря. Иска ми се сега да дам думата на комисията, ако желая да коментира или да ни запознае с актуалното състояние е, на работата вследствие на съобщението, на известието прието от комисията. Благодаря, господин председател. 10 минути, които ми давате, са много повече от това, на което се надявах и повече от това, от което се нуждая. Благодаря сърдечно на Европейския парламент за поканата и за организирането на изслушването, защото е, може хората да си мислят, е, че патентите значими за стандартите и за стандартизационната дейност е, са нещо свръхтехническо. Всъщност това е един дълбоко политически въпрос. Целият технологичен сектор зависи от тези стандарти, съответно от патентите за тях и всички области, в които се използват технологии, стават зависими по същия начин как се стремим ние като комисия да допринесем е, за повече яснота в тази област? Е, до сега сме го направили чрез известието, което цитирахте. Както вече бе казано, подходът в това известие е наистина постъпателен. Тоест, опитваме се да дадем насоки, е, да представим европейската позиция, доколкото има възможност да се дадат насоки – и разбира се, не искаме на нали, никого да надяваме усмирителна ризница. Като предлагаме и някои действия за по-нататъчно задълбочаване на предложения от нас подход. Повтарям, говорим за постъпателен процес. Постепенно трябва да се постигне консенсус за някои принципи и практически решения, между които да има баланс, които да благоприятстват както работата на заинтересованите и специално на малките и средните предприятия, така и работата на регулативните органи. А ако си помислите за малките и средните предприятия, те трябва да имат достъп до стандартите. Следователно, за тях също е важно да бъдат намерени решения, които са универсални. И същото време искаме да намерим такива решения и да направим такава уредба, която да издържи проверката на бъдещето, защото ние не искаме да регулираме мобифоните от преди две-три поколения. Искам да благодаря на поканените от вас оратори, които анализираха нашия подход и го направиха блестяшко, мисля, че успехът ще се дължи на сътрудничество. Това е рецептата за успеха. Между заинтересованите, стандартизационните организации, патентните ведомства, национални и европейско, политическите субекти трябва да предложат практически решения. Например, за прозрачността. Тук вече сме свидетели на някои успехи, но все още има какво да се направи. Значи за лицензирането, ако искаме да задълбочим дейността, ако наистина се стремим към практически е, е решения за лицензирането, за оценката, за критериите за същественост или значимост, трябва да провеждаме експерименти. Трябва да пробваме едно или друго решение в практиката. За това сме създали експертна група с 15 експерти с много-много висока репутация и разчитаме на тяхната помощ. Надяваме се тя да е полезна и за вас в Европейския парламент, когато достигнете до края на процеса. Там организираме мозъчна атака предизвикваме генерирането на идеи, провеждаме пробни тестове с различни е, идеи за решения. По отношение на защитата и изпълнението на нормите, както знаете, в пакета за интелектуална собственост е, ние сме постигнали много, защото директивата за защита на интелектуалната собственост съдържа ключови решения. Е, и те са е, много съразмерни решения. Смятам, че трябва да привлечем към своите усилия и магистратите, за да може цялата предложена от нас система да функционира добре на практика. Та, постъпателно се опитваме да постигнем практически обосновани и издържани решения и предполагам, че в следващата година-две ще можем да направим допълнителни заключения на основата на постиженията до сега. Ще установим по-добре къде са тесните места в тази област, които се нуждаят от по-нататъчни мерки. Това мога да кажа на този етап и с удоволствие бих отговорила на вашите въпроси. Благодаря ви. Много ви благодаря. Ако няма желащи от присъстващите, депутатите или гостите да коментира, искам да благодаря на уважаемите ни гости и на комисията. Аз лично научих много. наруши ми съня това, което чух, но мисля, че е важно и полезно. Благодаря ви за изслушването. Now the committee is going to continue in a, in... Продължаваме при закрити врати, така че много моля всички външни лица да напуснат залата. Благодаря ви за разбирането.